прилагане. Наше задължение е да участваме редовно в заседанията на тази комисия и да информираме членовете на комисията устно или писмено за нашето становище. Ще продължим да изпълняваме своите задължения също така ефективно и бързо, както и до сега. Но ресурсите са ограничени както нашите ресурси, така и ресурсите и на парламента. По тази причина ние приветстваме подобряването на методите на работа. В Генерална дирекция за околната среда сме възприели хоризонталния подход по въпроси като нелегалните депа за отпадъци, причествателните станции, в тази област има доста голям брой петиции и жалби. Петициите за опазване на околната среда, постъпили от България, така както вие очертахте, господин председател, наистина е най-добрият начин за да продължим да работим по всички други петиции. Предизвикателството е да постигнем един по- прагматичен подход да повишим ефик... ефективността и да оптимизираме резултатите. Комисията също работи в тази посока по съвместното разглеждане на петициите. Бих искала да внеса още две предложения, що се отнася до процедурите за работа на Генерална дирекция околна среда бихме приветствали редовни неофициални срещи между комисията и Генерална дирекция околна среда, защото това ще ни помогне да ускорим разглеждането на преписките и документооборота. По втория въпрос бих искала да подчертая тук, Бихме приветствали представителите на държавите членки да участват в тези комисии. Всъщност, държавите членки са именно тези, които носят отговорност за прилагането на правото в областта на околната среда и тази задача в повечето държави членки е децентрализирана. Понякога на регионално ниво, понякога на местно. И що се отнася до правото в областта на околната среда в Европейския съюз, то приложението е децентрализирано. Представителите на държавите членки биха могли да дадат възможност на комисията да получи по-глобална представа, а това ще даде възможност на комисията, Европейската комисия и на комисията в парламента да работят по-ефективно по решаване на различните казуси. Позволете сега да се да пристъпя към случаите, които са в дневния ред и всички са свързани с опазване на околната среда в България. Бих желала да уверя всички членове на тази комисия, че ние в комисията много внимателно и активно следим прилагането на правото в областта на опазване на природата в България. Големия брой петиции и жалби, които са поступили по околната среда, съответно никак не ни изненадват. Ние си даваме сметка, че преди България да стане държава членка, е оказван доста голям натиск особено в района на Черноморието и в планинските райони по отношение на защитените територии, изграждането на инфраструктура, урбанизация, туризъм и почивно дело. Проблемът не е типичен само за България. Подобно е положението и в други държави и членки. Много често сме водили разговори в тази комисия по сходни въпроси особено в Средиземноморието, но в България има някои типични характеристики, които са свързани с недостатъците и пропуските в градоустройството и осъществяването на много малки проекти, които оказват сериозно влияние. Много от тези проекти всъщност са проекти, които са започнали преди членството в Европейския съюз и съответно не са били защитени по линия на европейското право. Бих искала обаче да започна с няколко положителни бележки. Транспонирането на нашите две директиви за природата, за птиците и за местообитанията в българското право е обект на проверка от комисията и ние не сме установили големи проблеми в транспонирането. Това е изключително важно подобрение на положението в сравнение с положението през 2007 година. И бих искала да отбележа тук, че някои от петициите всъщност са от 2007 година. Остават обаче някои а, подребни изисквания, които не са били изпълнени и ние проучваме тези въпроси и работим съвместно с българските власти, за да намерим подходящо решение. Що се отнася за Натура 2000, постигнате напредък през декември първоначалния списък на значими за общността терени беше прият през декември 2008 година. България определи всички важни територии като територии със специална защита. Има някои пропуски обаче, обаче и ние не искаме да казваме, че всичко е прекрасно и съвършенно. Над 30% от територията на България, това е над една трета от територията на страната и това е почти двойно на средното ниво на защитени територии в другите държави членки всъщност са предвидени за защита на птиците и местообитанията, което е добра новина оценката на проектите и съоръженията, които имат потенциално въздействие, за нас си остава най-трудния и най-важен въпрос. Поддържаме връзка и с българските власти, и с българските НПО-та, за да преодолеем пропуските и наредностите. Това ще бъде един от основните въпроси за обсъждане по време на срещата, която трябва да се проведе през октомври месец или през ноември в София. Тя може да бъде последвана, поне така се надяваме, от семинар в началото на 2010 година. Неправителствените организации ще присъстват и на двете събития. Освен това, установихме ефективно и добро сътрудничество с нашите колеги от Дирекцията за регионално развитие. Има съвместно финансиране. То винаги е обект на подходящо а, от преоценка по линия на директивите за защита на птиците и местообитанията. Предвижда се прилагането на мерки, които да подобрят състоянието на защитените територии в България и за изграждане на планове за наблюдение на тези територии. На трето място няколко важни приоритети са изведени на преден а, план изграждане на възможности и потенциал в България. Винаги е много по-важно, когато имаме прилагане на право на национално равнище, а, да се съсредочат там усилията, а не на европейското равнище. Бе проведена голяма среща по линия на програмата на Комисията за сътрудничество с а, а, съдиите в България, за да бъдат те обичани по правото в областта на околната среда. Това ще подобри тяхната осведоменост и ще укрепи ролята на прилагането, когато става дума за европейско право. Освен това, проучваме и разглеждаме всички петиции и жалби по конкретни въпроси за не спазване на правото в областта на околната среда и директивата в тази посока. Това никак не е лесно, особено като имаме предвид че има множество дребни проекти и е много трудно да се установи дали правото на Европейския съюз е приложимо. Но постигаме напредък и в тази посока. През 2008 година а, беше заведено дело а, срещу България по отношение на определене на защитените територии. Тук става дума за определение на границите на 6 зони със специална защита. Беше заведено дело и срещу България по отношение на изграждането на ветрови генератори в Калиакра бе направена оценка за кумулативния ефект върху района на Калиакра. Проучвателната мисия, която бе проведена от мисията точно преди настъпването на лятото, събра факти и в момента те се подлагат на оценка. Що се отнася до проекти в областта на туризма и урбанизацията – отново бяха проведени проучвания и бих предложила да се върнем на тези въпроси по време на следващото заседание на тази комисия, за да можем да ви предоставим актуална информация за стъпките, които комисията предприе междувременно. Даваме си сметка, че всичко това предизвиква загриженост в нпо и вносителите на петициите – и нашето намерение е да ви информираме по време на следващите ви заседания, когато тези въпроси бъдат поставени на разглеждане. За да приключа със своето изказване, искам да повторя още веднъж, че ние, комисията, можете, моите колеги в Генерална дирекция околна среда и всички ние полагаме максимални усилия – за да можем да гарантираме прилагането, доброто прилагане на основните правни актове в тази област. И по тази причина, госпожо председател, не бих искала колегите от комисията да биват обвинявани в лошо управление и лошо справяне с техните задачи. Благодаря ви за вниманието. Eh, Благодаря. Благодаря и за доброто сътрудничество от страна на комисията. Чудесна новина е тази, че връзките между нашата комисия и Европейската комисия са добри. Това е конкретен пример. Като цяло ние се стремим към близки и ефективни контакти, така че те да бъдат в полза на нашите граждани. В миналото имаше становище относно семинари през 2010 година. Вероятно би било добре да бъдем поканени на събитията, които споменахте. Смятам, че въпросите, които ще бъдат разгледани там, са точки, които, както казахме на първото заседание, са важни за нас. Отбелязахме факта, че имате желание да участвате наравно с нас е, по тези въпроси, така че надявам се да имаме добро сътрудничество. Има ли други желаящи да вземат думата? Мисля, че е добра идея да оставим петицията открита и да продължим с следващата петиция. Както казахме вчера, ще дадем приоритет на петиции където имаме потвърждение и присъствие на вносителите на петициите, така че продължаваме с петиция 21. Мисля, че Пабло е, презен, е присъства. По петиция 21 госпожа Окън. Само едно допълнение към казаното от комисията. Ако страната промени проектите, А, аз бях изненадана от това, че се говори за стари проекти, които са изтекли. Благодаря, госпожо Окън. И така, по 21 присъства първият вносител на петиция. Да, се казвам Педро Хименес, госпожо председател. Искам на първо място да поблагодаря за отправената към мен покана, която ми дава възможност да говоря днес пред вас. Аз представлявам гражданско сдружение, създадено през 2001 година и състоящо се от 30 асоциации, граждански движения, синдикати и индивидуални граждани. Става дума за гражданска платформа Меса де Уелва. Аз съм представител и на Обединената левица в тази провинция. Също така представлявам 26 души, които през май 2008 година положиха подписите си под петицията, отправена на вашето внимание. През 6-те години в Уелва се инсталираха химически съоръжения, които днес се превърнаха в огромна индустриална зона около града с много заводи и фабрики като ТЕЦ, нефтохимически предприятия и газови предприятия, които всъщност превръщат Уелва в петролния и газов резервуар на Испания. Няко... По-голямата част от тези съоръжения са разположени в селцето Палос де ла Фронтера, разположено в Уелва. От всички тези предприятия, едно от тях, наречено Фертиберия, заема 250 000 хектара обществени земи. И в тези хиляди хектари обществени земи днес се намират отложени повече от 1000 тона гипсови фосфати. Това е индустриален отпадък, който се съхранява, изхвърля се в непосредствена близост от населеното място. Отлагат се и близо 7000 тона радиоактивни пепели, които бяха изхвърлени след нещастния случай в Асинокс, фирмата Асинокс преди години. Ето това са причините, поради които ние се отправяме към вас с молба да посетите Уелва колкото се може по-бързо, за да оцените и да видите със собственици очи колко се влушава качеството на околната среда поради промишлената дейност на този промишлен колан за тягащ Уелва. Моля ви бързо да вземете отношение, защото не разбираме защо Испанското министерство на околната среда се бави толкова и продължава да фаворизира, да издава разрешение за строителство и за промишлена дейност на фирми като Асинокс, които имаха проблеми и аварии в неблизкото, в недалечното минало. и до 31 декември 2012 година. Това е крайната дата, на която ще изтече разрешителното за изхвърляне на пепели, гипсофосфат и други замърсяващи вещества. Не разбираме защо продължава да се издават подобни разрешения и се удължава срока на вече съществуващите. Ето за това молим да бъдат взети бързи мерки за изтеглянето и изхвърлянето на друго място или оползотворяването на тези радиоактивни отпадъци. Днес в Уел има много хора, които са обнадеждени – от, възможното, от възможната намеса на Европарламента днес тук. Така че благодаря на комисията Пети за това, че по време на миналия мандат създаде проучвателна мисия, изпратена в Уелва. Желаем новото посещение, за което днес ви призовавам, да се осъществи възможно най-бързо. Благодаря ви. E Благодаря. Давам думата на Дейвид Хамерстайн. Добър ден. Добър ден. И аз искам да започна с благодарности към председателството на комисията Пети. Аз представлявам двама вносители. Председателя на Greenpeace Испания Хуан Торралде – и гражданската асоциация Меса де Уелва, която, както току-що чухте, се бори за почистването на отпадъците, изхвърлени в устието на река Уелва. Това е едно от най-големите бунища в сметища в Европа в нарушение на европейските директиви. И сега изведнъж испанското правителство заявява, че ще удължи срока на разрешението за изхвърляне на отпадъци с още две години. Това вече не е нарушение, това е откровена подигравка. Испанските власти действат бавно, флегматично, а от друга страна това е не само нарушение на директивата за токсически отпадъци или за управление на отпадъци изобщо, а това е атентат срещу общественото здраве, срещу околната среда, която се замърсява с тежки метали и радиоактивни материали. Какво ни е нужно сега? Нужно ни е не само да изчистим смета от региона, а и да възстановим екологичното равновесие там. Освен всичко друго, наблюдаваме бездействие и престъпно бездействие, по-скоро би го нарекал, на властите – Започнахме с 2-3 метра височина на сметището, днес то достига 25-30 метра. Има, има проучвания, проведени от е, много университети в Мадрид и Барселона относно тежките последици, които това осметище на открито в Уелва може да окаже върху населението и неговото здраве. Астматиците, например, там са особено застрашени от това стечение на обстоятелствата или болести, свързани с щитовидната жлеза, също са много разпространени там, заедно с астмата. С други думи, какво искам да кажа? Че има нужда от незабавна, бърза и спешна намеса от наша страна. Призовавам Еврокомисията да се обърне веднага с писмена покана към европейското, към испанското правителство и ако то не отреагира да предостави случая на Съда на Европейските общности. Има учени, които твърдят, че това сметище, както твърди особено господин Боливър в противоречие на собственици и научни изводи, твърди значи, че това сметище е безобидно, безопасно. Greenpeace Испания обаче изиска собствени специалисти на организацията Greenpeace да бъдат допуснати до сметището, за да го изследват. Това не бе възможно и никое критично око в крайна сметка не успя да се създаде мнение за положението на нещата. Говорят за засаждане на дървета, за възстановяване на природната среда, но никой не говори за обезвреждане на, в крайна сметка, радиоактивните отпадъци, които са изхвърлени там. За какво говорим тук? Какво ни е нужно? Нужно ни е на първо място стриктно съблюдаване на европейските директиви от страна на фирмата Фертиберия. който замърсяващият плаща. Това е нашия принцип. Това, което ни притеснява от страна на испанското правителство и на местното андалуско правителство е, че в крайна сметка ще се окаже европейският дънакоплатец този, който ще се бръкне в джоба, за да заплати за нанесените щати, когато трябва всъщност фирмата Фертиберия да поема отговорността. Обръщам се, значи, към Еврокомисията с молба веднага да реагира и не само политически да ни посещава тук в израз на добра воля, а да възложи изготвянето на обоснован научен доклад, който да докаже ясно чия е вината и кой е прав. Дали тези, които твърдят, че сметището е безобидно или тези, които твърдят, че това са опасни, замърсяващи околната среда отпадъци. Така че настояваме за намесата на специалисти и експерти от гражданския, от неправителствения сектор, които да могат да изработят независима оценка. Има и някои местности, принадлежащи към мрежата Натура 2000, които също са жертва на въпросните радиоактивни отлагания. Благодаря. Sulla questione volevo anticipare che il, ehm, eh, l'ufficio dei coordinatori ha appena disposto di, di chiedere l'autorizzazione. Искам да ви съобщя, че координаторите се срещнаха и на заседанието определиха посещение в Уелва. Благодаря. Аз представлявам Европейската комисия. Благодаря за поканата отправена към мен. Благодаря и на представителите, на вносителите на петицията за поясненията. Да, наистина тези въпроси вече ни занимават от отдавна. Всички тези всъщност са петиции, които днес са включени в, днешния, в дневния ред на вашата комисия. Искам да ви уверя, че работим колкото се може и колкото ни позволяват силите, бързо, и в дълбочина. Съгласни сме, че съществува проблем свързан с качеството на околната среда и неговото влушаване. Това, като остава да определим е до каква степен са нарушени европейските директиви. След това ще дам думата на колегата Максимо Гаррида, който е представител на Комисията по транспорт и енергетика и който ще може да отговори на представителите на вносителите на петициите за евентуални нарушения на директивата за транспорт и енергетика. Ето това беше една от точките, на които се опираше изложението на вносителите на петициите. Именно факта, че съществува индустриално производство, което отделя радиоактивни и ми, вещества а и Целзи 134. Съдържа се в някои от отлаганите там пепели. Колегата значи ще ви поставя в течение на последните новини. Ние като дирекция по околната среда неколкократно сме идвали днес неколкократно сме идвали на ваши заседания. През април тази година бе последното ни посещение, така че просто ще припомня по-главните елементи от нашата работа. Еврокомисията се запозна с а, случая и с производството на естествени торове в Уелва, произвеждани от фирмата Фертиберия и някои други, които отделят фосфати, гипсов фосфат по-конкретно, като вторичен продукт от производството си и ги изхвърлят в устието на река Уелва. Както казаха вносителите на петицията, това не е нищо ново. Тази индустриална дейност и нейните отпадъци датират още от 60-те години, в момента в който се създаде този промишлен пояс около Уелва. И така, дейности, които датират от преди необходимостта да се прилагат европейските норми и директиви, това е вече проблем, който трябва да разрешим от друга гледна точка. В момента, в който говорим за спазване на европейското право, единственото, което можем да изискваме е тези дейности, да не се извършват след момента на влизане в сила на европейското законодателство. Преди това нещата избягват от нашия контрол. Ясно ние съчувстваме на положението на гражданите в Уелва, но това, което не можем да направим е да съдим спрямо европейското законодателство дейности, които датират от преди влизането на Испания и от преди хармонизирането на испанското законодателство с европейското такова. И така, това беше по въпроса с Фертиберия. Продължавам нататъка с твърдението, че да, наистина емисиите трябва да бъдат контролирани, мон, мониторизирани и с оглед на това, че ние се убедихме как властите издават или удължават разрешения за индустриална дейност, в този момент, а именно май 2008 година, написахме официално писмо на властите, искайки обяснения по този случай. Това искам просто да ви припомня. След това да ви кажа, че съответните власти издадоха ново разрешение през април 2008 година и комисията именно в този момент реши да се намеси и да види как точно се разрешава случая с изхвърлянето на гипсови фосфати и издаването на разрешение за продължаване на индустриална дейност и на управление на отпадъци. Комисията, както виждате, сериозно се отнася към този въпрос, изследва, обследва евентуалните нарушения, следи отблизо развоя на събитията. Така че моля да го имате предвид, когато говорите за дейността на комисията и за отношението, проявено от комисията към този въпрос. Ние посетихме на място както местните власти, така и засегнатите граждани, за, за да си създадем правилна представа и възможно най-безпристрастна такава относно положението на нещата. И след това посещение, за което говоря през ноември 2008 година, написахме отново допълнително писмо до местните власти, приканвайки ги да спазват директивата, която регулира тези дейности. Ето за това говори колегата Хамерстейн. Искам да уточня, че гипсовите фосфати да са токсични отпадъци, но според друга европейска директива могат да бъдат считани и за вторичен индустриален продукт, който може да се оползотворява или обезврежда. Тези юридически аргументи бяха доведени до знанието на испанските власти, приканвайки ги да обяснят точно как прилагат директивата за управление на отпадъци към тези сметища и депа за гипсови фосфати. И през юни 2009 година започнаха, започна събирането на документация в отговор на нашето запитване. Вече знаем дали имаме работа с отпадък или не. Уточнихме точно гипсовите фосфати, какъв вид отпадък се считат, за какъв отпадък се считат. Така че нещата от тук нататък ще бъдат по-ясни. Надявам се, че документите няма да се забавят, ще ги получим в скоро време и ще можем да подготвим обосновано становище. Чакаме документи, затова още нямаме изработено становище. Просто отбелязвам, че работим и ще продължим да го правим. В очакване сме на експертни анализи, които да подплатят решението, което ще вземем в бъдеще. Това, към което се стремим, пак казваме, прилагане на директивата в управлението на това конкретно депо за отпадъци. Надяваме се, че това ще се случи в близко бъдеще – и че комисията ще може да предприеме съответните стъпки за прилагане на европейското законодателство. И така давам думата на моя колега от Главна дирекция енергетика. Благодаря. Благодаря. Само няколко забележки по аспектите, свързани с радиоактивните отпадъци и тази петиция. Най-напред Искам да кажа, че главна отговорност за наблюдаване на нивата на радиоактивност, които проистичат от такова освобождаване на отпадъци, са на националния орган. Комисията е длъжна да наблюдава, че тези процедури се изпълняват правилно от съответния национален орган. В допълнение към това, което присъстваше в доклада на комисията на последното заседание през април, когато обсъждахме този въпрос, получихме няколко доклада от различни органи в Испания, както и от вносителите на петиции. Получихме доклад от Министерството на промишлеността и економически въпроси и още няколко доклада, които бяха анализирани от служители на комисията. Що се отнася до освобождаването на пепели на Цези 137, в докладите се упоменава, че нивата са съвсем ниски. Те са под допустимите нива по, допустима, по директивата. Що се отнася до гипсовите фосфати, положението е противоречиво. В докладите се споменават различни нива на излагане, които взаимно си противоречат. Във всеки случай комисията е наясно, че въпросът е много сложен и поради тази причина решихме да изпратим потвърждаваща мисия, която ще направи посещение на място, ще разгледат оборудването за наблюдение, което е разположено на място от испанските власти, ще се уверят, че то е адекватно и функционира правилно. Тази мисия ще бъде направена през есента тази година и аз ще направя доклад пред тази комисия, след като мисията бъде осъществена. Благодаря. Благодаря. Има ли желаящи от комисията за изказване? Господин Майер. Много благодаря, госпожо председател. И аз започвам с благодарности към вносителите на петицията, представителите на платформата, които са събрали 25 000 подписа на граждани от Уелба в израз на тяхното безпокойство. Вижте какво. Миналия мандат посветихме много усилия на този въпрос. Господин Делар Расия от Greenpeace дойде при нас и дебатирахме дълбоко, в дълбочина, надълго и на широко и решихме да изпратим проучвателна мисия в Уелва. Така или иначе не успяхме, защото дойдоха изборите и взехме решение да се върнем отново към този въпрос и да изпратим проучвателната мисия в Уелба веднага след европейските избори. Както каза Еврокомисията, също реши да посети Уелва. И приветствам, приветствам този факт, защото комисията обикновенно не процедира така. Ние също ще изпратим проучвателна мисия по един много конкретен проблем – замерванията на тези радиоактивни замърсявания. Радвам се, че и на заседанието на координаторите днес сутринта решихме единодушно да посетим Уелба. Европейската комисия си пише домашните, отива в Уелва, среща се с местните власти, Генерална дирекция енергетика и транспорт също, така че и ние на свой ред трябва също да си напишем домашните, за да не се случва така, както, както спомена колегата Мартинес вчера по време на дебата за Севиля, да не оставяме нещата да се решават на самотек, а да ги вземем в ръце и да отидем на място, да видим как стоят нещата там, да говорим с всички засегнати администрация, граждани. Андалуските местни власти също имат интерес от бързо разрешаване на този случай, за да се види какво ще се прави с тези 120 милиона тона фосфорни отпадъци които са близко до столицата на провинция Уелва. Това първо и второ радиоактивното замърсяване. Степента му. Бях там с един специалист да направим тези замервания и трябваше да се облека със специален скафандър, за да не разнасям след това заразата. Избрах три отделни места, три отделни точки и датчика Гейгър отчете 400 пъти по-голямо замърсяване от максимално допустимото разрешено в европейските директиви. Как ви се струва това? Виждате, че нещата са сериозни, опасни. Не бива, разбира се, да алармираме общественото мнение. Нещата все още са под контрол, но но трябва да отидем там на место, да изработим доклад и да го внесем тук. Благодаря. Благодаря. Припомням, че а, времето за изказване е ограничено до 2-3 минути. Не бих искал да ви, прекъсвам, да ви прекъсвам, затова моля, спазвайте това ограничение. А, що се отнася до ангажиментите, а, те трябва да се спазват, независимо дали става въпрос за посещение или за време за изказване. Господин Янис, благодаря. Благодаря за дадената дума. За две минути ще ми е трудно, както вие изисквате, но ще се опитам. Всички сме съгласни с не. Следното. Щом има сметища, които замърсяват лагуната и делтата на река Уелва, първо и второ – щом има лошо управление на местните власти от 20 години насам, защото не са се умели да принудят фирмата да въведе още по-крути ограничителни мерки на индустриалната си дейност, повече от това, което е направила с затваряне на производствения цикъл и други мерки. то тогава да не губим поне от поглед факта, че 2012 година е крайния срок, в който ще се работи в работилниците на тази фирма Фертиберия. Това поне е положително. Това, което съм чул аз, че няма никакви отражения върху общественото здраве. Няма нито рак, нито астма, нито каквито и да било други заболявания, които да се увеличават в резултат на дейността в цеховете на тази фирма. Вили Мейер ни изложи нещата – каза, че има проучвателни мисии, изследвания на експерти и така нататък. И тази есен ще получим доклад. Така, така ще успеем да гарантираме на вносителите на петицията, че нещата ще се разрешат без да се изхвърлят на улицата 200 или 300 хиляди работници, които работят в фирмата Фертиберия. Нещата имат не само екологично измерение, съжалявам, че се налага да ви го припомня, имат и социално. Ето за това предлагам, за да не правим всички едно и също нещо, да отидем ние на проучвателна мисия, след като се публикува доклада на Еврокомисията. Благодаря. Е, Благодаря. Говорихме преди малко на заседанието на координаторите кой кога да пътува до Уелва. За две минути, госпожо председател, ще изложа следното. Вчера, когато говорихме за петицията в Севилия, и това ми го припомни колегата Мейер, предложихме да се остави висяща петицията, докато ни слушаме всички засегнати. Нека да направим с случая Уелва същото. Преди да вземем каквото и да било решение, нека да изслушаме Андалуската местна управа, фирмата Фертиберия и нейните заразни цехове. Да изчакаме публикуването на доклада на Еврокомисията. С други думи, изслушахме днес тук вносителите на петициите. Нека да изчакаме публикуването на доклада през есента, за да изслушаме позицията и на другата част от спора. Госпожо председател, както вчера казахме, моля отново да стигнем до компромисно положение, решение, както вчера по дебата на Севилия. Благодаря. Cashman, Madam President. Thank you. Uh, uh, there's difference between a cashmere and a One, <laughs> Има разлика между Кашмир, както ме нарекохте. Изключвам. Кашман. Благодаря, госпожо председател. Изслушах този обширен дебат и бих искал да изложа един разумен подход. Необходимо е да оставим петицията открита, съгласен съм, но смятам, че би било прибързано да се а, изпрати, да се направи посещение преди да има мисия в Испания, която да ни потвърди. Едва след като комисията ни предостави доклад, ние ще имаме достатъчно силна позиция, така че да решим какво точно трябва да направим. Съгласен съм с господин Майер. Необходимо е да действаме ефективно, но не трябва и да всяваме паника сред хората. А ако ние се впуснем на място, то това би предизвикало паника сред населението. Необходимо е да бъдем търпеливи и да изчакаме да бъде направено проучване от страна на комисията, да разгледаме резултатите и едва тогава да решим дали да направим посещение в Испания. Според мен това е най-разумният подход. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепям изцяло идеята за посещение на делегация едва след представяне на доклада на Европейската комисия. Искам да направя една забележка. Колко посещения трябва да направи Европейската комисия – Колко такива са необходими, така че да бъде направен един пълен научен и технически доклад? Чувам, че ще се разглежда а, и ще се проучва а, оборудването за мониторинг. Според мен това е огромна загуба, както на време, така и на пари. Вашата експертна група трябваше да направи пълна техническа и научна оценка, включително радиационните нива. Това е нещо, което не е особено трудно да се направи. Разполага се с гайкерови броячи, определя се нивото на радиация в конкретните зони, високи ли са или не. Така се избягва всякакъв вид спекулация. На второ място, искам да спомена, че настоящата комисия не може да бъде действащо лице в Испания – в испански или гръцки политически игри. Ние трябва да останем на страната на европейските граждани, независимо коя е страната на происход. Освен това, необходимо е нашата преценка да се базира на факти, да бъде обективна, ако искаме да се наричаме Комисия по петиции към Европейския парламент. Благодаря. Колега Майер. Да, хубаво, хубаво. Искам обаче нещо да поясня. В началото на нов мандат сме. Вижте какво, колеги. Аз вярвам в разделението на властите. И ние в нашата комисия пети в парламента винаги сме работили паралелно, успоредно с Еврокомисията. Ако решим, че първо ще слушаме какво казва комисията, пък после ще реагираме, по-добре е да затворим целият парламент. Решихме в края на миналия мандат да изпратим проучвателна мисия. Защо сега се отказваме? Господин Кашман господин Кашман беше на мисия в Валенсия. При това не отиде на конна езда или на някакви други забавления, а отиде с мисия, с точно определена цел. Малко, нека да сме сериозни. Човек може да бъде шегаджия, може да пуска шегички за разтоварване на стреса, но нещата са ясни и трябва да се работи честно и почтено. Не може в 10 часа да решаваме едно нещо, в 11 часа да решаваме друго. Аз нося съответни отговорности пред избирателите си и пред вносителите на петиции. Миналия мандат решихме поехме твърд ангажимент да изпратим делегация на Европарламента на нашата комисия Пети в Уелва. Ако така ще работим, то няма смисъл просто от нашата работа. Нека да хлопнем кепенците и кой откъде е. Аз мисля, че трябва да си спазим поетото обещание днес, взетото решение на комисията на, на заседанието на координаторите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че сериозното поведение е спазване на отговорности. А нещата тук малко не са точно така. Ти самия, Вили, говори за проучвателна мисия – а това не е така. Не се казва проучвателна мисия, това като ще пратим в Уелва, ще пратим делегация на комисията Пети. Има генерална дирекция, която работи в Еврокомисията. Ние не сме по-низши от тази комисия, но Знаем, че съществува тази генерална дирекция, която работи. Защо тогава да махваме така с ръка на резултатите от тяхното научно подплатено изследване? Защо не изчакаме резултатите? Не за да позволим то да изманипулира нашето решение, а просто за да се основем, да се подпрем на изведените в него изводи. Ето това е според мен човек да си носи отговорността. Аз не казвам, че не трябва да се ходи, не казвам, че не трябва да се изпълняват решенията на координаторите. Това, което казваме е, че трябва да идем на посещение в Уелба с възможно най-много научен багаж. Има комисия, която е изпратена адхок на място която вече работи при това от месеци и само след няколко седмици ще излезе с резултат от конкретните си изследвания. Какво лошо има в това да ползваме изработени вече материали. Ето това е умно, разумно, рационално и отговорно поведение. Не искам да кажа, че ние работиме под ничия шапка, но няма да работим и под шапката, която искат да ни нахлюпат някои сектори. Благодаря. Е, само искам да кажа, че този случай продължаваше да бъде отлаган, отлаган. А, вече разполагаме с достатъчно информация и смятам, че не това е сериозният начин по който да се справим с този въпрос. Оставам с усещането, че в момента се случва нещо друго, така че моля, нека да се придържаме към решението взето тази сутрин и да отидем на място. But we have lots of вече имаме много информация. Allora, io ringrazio tutti. Vorrei ricordarvi che comunque il... Благодаря на всички. Искам само да ви припомня, че координаторите тази сутрин взеха решение за две мисии. Комисията всъщност ще направи две мисии. Нашата комисия ще направи своите независимо посещение. Ние не сме анкетна комисия. Ние ще направим посещение, за да съпоставим това, което ние установим с констатациите на Европейската комисия. Всъщност, не можем да пренебрегнем резултатите от мисията на Европейската комисия. Можем обаче да се опитаме да установим необходимите факти и да внесем своите становища пред съответните органи. Така че ще продължим да работим съобразно правилата, които въведохме от 21 до 23 точка. Имаме петиция. Искам сега да официализираме нашето искане. В момента, в който получим доклада на комисията, този доклад да бъде внесен в комисията по петициите и ние тогава ще се подготвим за своето пътуване до Уелва, независимо без никакви условности. Без условности означава, че ние си имаме право и е в наш интерес да знаем какво е установила комисията. Но това ще е съвсем независимо от конкретните задачи, които ние ще изпълняваме, когато проведем своята мисия, така както решиха координаторите. Желаете ли да коментирате показаното? Моля да бъдете много кратки. Да, много благодаря казва представителя на вносителите на петицията. Обръщам се към евродепутатите не испанци. Фертиберия АД принадлежи на фирмена групировка от нефтохимическия сектор в Уелва – много е влиятелна тази фирма, както може да си представите, от економически, политически и медиен от економическа, политическа и медийна гледна точка, извинете. Ние, гражданите на Уелва, значи трябва да се справяме, да се борим като Давид с Голият, за да разрешим някакси проблемите, които ни се струпват в Уелва. 1200 хектара, вече ви казахме, са заети от близо 40 години от 1200 тона гипсофосфат, за който ни казваха, че е вторичен индустриален продукт и няма нищо страшно. Ние си мислехме, че европейското законодателство може да ни помогне. Защото тази фирма твърди, че нещата не се случват и че тези тонове отпадъци са просто мираж. От 2002, от 2002 година насам ни се наложи обаче да се хванем по-сериозно на работа, на борба, да съберем подписи. И успяхме. Успяхме, защото Министерството на околната среда им от неразрешението за индустриална дейност, а пък андалуската местна власт какво направи? Възобнови го, че и го разшири до 2012 година. Министерството, Централното испанско министерство ограничава размера на сметището, хунтата или местната андалуска управа обявява за нищожно това решение и им дава още повече метри, които да използват като сметище до 2012 година. Затварянето на Фертиберия, за което говори представителя на ПСОЕ, на социалистите, не се дължи на административна мярка, а се дължи на пазарни мерки. Просто защото е невъзможно да се намери пазар за тези гипсови фосфати. С други думи, сметището ще се закрие, защото просто не може да бъде пласирано на пазара, а не защото някой му е наложил политическа или административна мярка. Ако нещата трябваше да бъдат разрешени от испанските местни власти, то нещата друго яче ще да бъдат. Виждате, че до 2012 година им бе разрешено да действат. Страх ни е от тях. Шантажират ни. Шантажират ни, като ни казват, че ако се затвори фирмата, ако се затворят цеховете и сметището, то много хора ще бъдат изхвърлени на улицата, ще останат безработни. Моля ви, моля ви да вземете отношение, независимо за дали ще изчакате или не доклада на Еврокомисията. Много съм радостен, че през октомври месец ще се появи вариант на този доклад. Това, което аз ви моля обаче е вие също да вземете отношение по въпроса за този шантаж, за това извиване на ръце от страна на Фертиберия. Благодаря ви. Следващата седмица ще предложим да получим програма от комисията. Аз само да уточня, че Еврокомисията няма да произведе никакъв научен доклад. Просто ще събере данните, които са замерени. Тоест, става дума само за радиоактивното замърсяване. А какво става с арсеника, меркурия и другите тежки метали, които са не по-малко опасни? Те обаче не попадат в компетенцията на съответната генерална дирекция на Еврокомисията. С други думи, тяхното научно изследване не е толкова широко и задълбочено, колкото ние тук се опитваме да ви убедим. Когато се объркват нещата, когато се смесват нещата, околна среда, економика, политика, вече водата става много мътна. Френски независими лаборатории публикуват изключително тревожни данни. И аз се очудвам от твърдението на колегата Янес, че след 20 години европейско членство на Испания не се спазва европейската директива по въпроса и че това не е чак толкова страшно. Според мен това е почти близко до военен преврат, извинете за силния образ. От една страна има заплаха за околната среда и общественото здравеопазване, а от друга страна са краткосрочните економически интереси на фирмата. Към кой лагер ще се присъединим? Благодаря. Вчера станахме свидетели на същото. Не може да правите дуплика на реплика непрекъснато. Е, и това става без микрофон. Нека ви припомня сега. И се обръщам към колегите. Не може непрекъснато да си играем на пинг-понг с е, дуплики на реплики. Благодаря, госпожо председател. Една минутка. Благодаря, че ми давате думата. Да дупликирам репликата на колегата Хамерстейн. Това, което той нарече военен преврат, аз искам да го поясня. Когато казвам, че преди Испания да е била членка на Евросъюза, нещата са били различни, са се ръководили от други механизми. Това, което искам да кажа е, че ако сега накажем Фертиберия и я накараме да плати по принципа замърсяващия плаща, какво може да направи е, пирната за да се спаси? Просто да затвори и да си тръгне, да отиде на друго място. Това, което искаме обаче ние от фирмата е економически да поеме ангажимент пред работниците, които ще освободи след закриване на съответните си промишлени дейности и да почисти да почисти сметището, което, пак повтарям, не е вредно за здравето. Вредно е за околната среда в по-голяма степен. Добре, нека минем към следващата точка, 27 в дневния ред. Дейвид Скинер, шведско гражданство. Искате ли думата? 2008 година 901. Благодаря, госпожо председател. Може би това е на по-обща тема и ще помогна на всички така. Госпожи и господа, уважаеми депутати, Позволете да поясня този въпросител на след гражданството му. Роден съм в Англия, но живея в Швеция от почти 10 години. В Гьотеборг имам фирма. Тази петиция е свързана с основополагащи права на пазара на труда, които са били нарушени в Швеция. След редица конфликти през 2006 година става дума за дискриминация, свободата на вероисповеданията и правото на нездружаване нарушаване. Тук е, това не е жалба срещу профсъюзите в е, Швеция. Ние уважаваме необходимостта да съществуват профсъюзи, да защитават правата на работниците. Аз представлявам организация, която е регистрирана като благотворителна организация с идеална цел. Имаме си представителства в цяла Европа, които са тук с мен. През 2006 година няколко и предприятия, семейни предприятия, бяха нарочени от профсъюзите да принудят работодателите да подпишат колективно а, споразумение, което не бе одобрено нито от работодателите, нито от работниците. И те, в тези профсъюзи не членуваха работниците във въпросните предприятия. Работодателите не желаяха да подпишат такова споразумение или друго подобно на него, тъй като са правоверни християни и не можеха съответно да позволят на своите работници да се сдружават извън църковното настоятелство. Това е положение, което съществува от дълго време, така че не можеха да подпишат такова колективно споразумение извън църквата. Това беше е, информация, която бе предоставена на профсъюзите. Профсъюзите напълно отхвърлиха а, техните християнски аргументи и продължиха да ги притискат с блокади, а, отрицателна кампания в средствата за информация, за да ги притиснат и да ги накарат да си променят мнението. Това доведе до големи закуби и а, лично притеснение. Много компании спряха да поддържат взаимоотношения с тези предприятия крайна сметка това съставлява нарушаване на правата от едно неоснователно притискане и оказване на давление от страна на профсъюзите. Профсъюзите имат изрични права по силата на Конституцията да предприемат а, действия за прилагане на колективните споразумения, а работодателя не може да се защити. Ако тези действия обаче са а, несъразмерни, много е трудно за едно предприятие да се противопостави на профсъюзите, когато са заплашени от блокада, ако не подпишат такова колективно споразумение. Това се случва в повечето случаи. Съществуващото положение бе забелязано от Европейския парламент през 1998 година. В годишния доклад тогава беше отбелязана защитата на човешките права, заедно с Франция и Дания. Профсъюзите бяха посочени като като нарушаващите правата на правото на сдружаване. И това противоречи на правата на работниците да не се сдружават и да не се присъединяват към профсъюзите. Правото на нездружаване е много важно човешко право и е свързано с човешкото достоинство. Имаме и такива дела в, заведени в Европейския съюз. Да се отказа от спазването на това право всъщност е отказ а, християните работодатели да изповядват своите основни вярвания. Именно затова тази петиция е по-скоро петиция по принцип, за, засяга принципни въпроси Комисията посочи директива 2078, която забранява дискриминация и в тази директива, освен това, се посочва, че такава дискриминация има, когато определено лице бъде поставено в неравностойно положение – по-нататък се казва, че такава принуда трябва да бъде смятана за дискриминация, когато имаме неправомерни постъпки, които са свързани с уронване на достоинството и заплаха. Именно това се случи с работниците и работодателите в конкретния случай и с цялото ни уважение ние предлагаме пред комисията тази важна директива да бъде прилагана и че е приложима по отношение на тази петиция. Защо не е отнесна въпроса до шведските съдилища? Трябва да кажа, че не можем да очакваме а, съчувствие от шведските съдилища, защото трудовото законодателство в Швеция е, се прилага по несправедлив начин по отношение на подобни конфликти. Предвид действащото законодателство, това право или тази свобода на нездружаване не се спазва и малките предприятия, които биват заплашвани с съответни мерки от профсъюзите, когато се обърнат към адвокатите за защита в а, съда, биват а, осведомявани, че това би било безсмислено, тъй като профсъюзите имат всички възможности да се защитят. Тези, които са убедени християни, ще продължат да свещават тези свои свободи. Е необходимо действащото законодателство да бъде променено така, че подобни работници и работодатели да получат някаква правна защита срещу заплахите и принудата. Уважаеми госпожо председател и членове, Важно е да се отбележа пред нашето правителство, че е изключително важно тази европейска директива да се спазва във всички държави членки, това трябваше да стане до 2003 година. Е необходимо да се направи съответните изменения в действащото вътрешно законодателство, за да бъде приведено то в съответствие с нея. Благодаря. Няма никакво съмнение, че комисията ще влезе във връзка с властите. Европейската комисия, вие имате думата. Моля да ме извините, ако не съм произнесла името ви правилно. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да благодаря на вносителите на петицията за изключително ясното излагане на въпроса. Отнасяме се изключителна сериозност към този въпрос защото той засяга няколко различни области. Провели сме консултации с доста колеги. Разбира се, става дума тук за основни права и свободи. Имаме а, няколко генерални дирекции, директори на тези дирекции. В чието правомощие попадат тези въпроси. Вносителят много ясно поясни въпроса за дискриминация по отношение на вероисповеданията. Както каза вносителят, ние се позовахме на директивата за заетостта 2078 и не искаме да изключим възможността за приложимост на тази директива извън въпроса за основните права и свободи. Мисля, че сега отново трябва да препратим този въпрос към правната служба. Според директива 2078 е, и нейното приложно поле се предвиждат възможността за сдружаване, но на нас все още не ни е, важ... не ни е ясен този въпрос за колективните... колективното договаряне и дали това попада в приложното поле на въпросната директива. Така че а, ще разгледаме въпроса отново, а, но аз лично имам известни съмнение дали директивата е приложима в този случай. Извън тази директива, като засегнем някои други въпроси, се спираме за колективното договаряне, за свободата на нездружаване, което бе споменато от вносителя. Естествено, това са все въпроси, които попадат в обхвата на основните права, нямаме пряко нарушаване на тези права, ако няма изрично позоваване на европейското право. Така че от юридическа гледна точка а, трябва да се съсредоточим върху директивата, но имам доста сериозни съмнения дали приложното поле наистина е относимо към а, повдигнатия въпрос. Може би трябва да се съсредоточим върху въпроса за а, вероисповеданията, но това трябва да го проучим допълнително. А, вносителят а, коментира и необходимостта за преминаване през а, шведските, шведската съдебна система. Такава е а, естествената процедура да се използват възможностите на съда и но, както каза вече вносителят, а, предвид начина по който е подходено по този въпрос от Европейския съд в Страсбург, може би а, трябва да се следва този път, който е естествения път за по-нататъчно развитие. Не искам да отнемам повече а, време, но с удоволствие ще отговорим, ако има въпроси. Благодаря на представителя на комисията. Искате ли да вземете думата отново по-късно? Ще изслушаме други членове на комисията. Съвсем накратко, моля. би трябвало да обсъждаме внасените предложения и да се придържаме към процедурата, но аз възразявам срещу това, че християнското вероисповедание тук се използва като повод. В Дания нямаме проблем. А, когато става дума за членство в профсъюзите. И мисля, че е недопустимо да се използва по този начин а, християнското вероисповедание. Исках това да го кажа, защото то представя в отрицателна светлина религията. Господин Лудвиксон. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че присъствам тук, за да заявя своето становище. Шведския пазар се регламентира чрез закони. Съществуват и колективните споразумения и договарянето по тях се предвижда по силата на законодателството. И доколкото аз знам, няма никакви причини и поводи за дискриминация. Профсъюзите в Швеция не принуждават никого да се присъединява към тях. Те са социален партньор и профсъюзите се стремят да защитават правата на работниците. Това се прави, за да се защитава правото им за предприемане на съответните мерки и този вид мерки никога не са насочени към отделни лица, физически лица. И никой не може да се аргументира с това, че правата на хората ще бъдат нарушавани и по този начин ще се регулира пазара на труда. Това е особена петиция. Трябва много внимателно да подходим към нея. Трудовото законодателство в Швеция е една от най-сложните и обемните в света. То регулира правата между капитала и трудовата сила. И шведския модел е позволил на страната да достигне онова благоденствие и развитие на цивилизацията, на което сме свидетели, което всички бихме желали да притежаваме. Що се отнася до религията? По-конкретно по този случай, според мен се преекспонира този въпрос. И не смятам, че трудовите отношения трябва да имат каквото и да било отношение към този въпрос. Трудовото законодателство, неговото прилагане не би трябвало да прави каквато и да било препратка към вероисповеданията. В Румъния ние смятаме, че Швеция е образец за подражание и в такъв момент на криза а, бихме искали трудовото законодателство да защитава правата на работниците, тъй като много от тях сега биват изритани от тези предприятия като някакви роби. Това е моето виждане по тази петиция. Θα ήθελα να ρωτήσω τον αναφέροντα. Ε, ο, η Един въпрос към вносителя на петицията. Служителите на компанията, с които работите, как се назначават? На базата на тяхното вероисповедание, да или не? Благодаря, госпожо председател. Простият отговор, който искате вие е не. В тези предприятия няма никакво християнско влияние. Това са обикновени предприятия. Факт е, че поради добрите условия в тези предприятия и равното третиране на всички, в тях няма членове на профсъюзи. Беше казано, беше зададен въпрос какво общо има християнството. Нека да си спомним, че имаме основно право. Основно право на възражение – Християнската съвест, християнското вероисповедание трябва да се отчита. Аз съм работодател и не мога да допусна профсъюзите да дължават, когато и да е, е да е, подписва колективни трудови договори. Аз мога да кажа, че съм член на християнската църква и не бих направил нищо, което противоречи на моето вероисповедание. такъв случай а, трябва да бъде а, спряна тази блокада на профсъюзите. Това е случай, който е уникален. Той съществува само в Швеция. В Швеция ние сме се борили за човешките права. А, ние се гордеем с това аз като човек живеещ там също се гордея с това, но това е въпрос на християнско вероисповедание. Този въпрос трябва да бъде отчетен. И аз виждам, че нашия министр по светоста иска да ни помогне, но той не може да направи нищо преди националното законодателство да бъде поправено, така че е, да има съответната разпоредба, която да позволява на служители и работодатели да не се включват в колективни договори. В директивата ясно е казано в член 1, че а, тя е насочена към борба с а, дискриминация по религиозен признак. И смятам, че когато и да става въпрос за дискриминация, тази директива е приложима. Благодаря. Благодаря. Искам само да добавя към казаното, че този въпрос е свързан не само с религия. В противен случай нямаше да можем да приемем петицията. Тук става дума за нещо много по-сложно, а именно, че законодателството на дадена страна членка бива нарушавано. Отчитаме европейските договори, правото на сдружаване, свободата на нездружаване, и предвид тези свободи никой не може да бъде принуждаван да се присъединява към каквато и да е асоциация. Проблема, пред който сме изправени, е да установим дали шведското законодателство нарушава по какъвто и да е начин тези основни принципи, независимо от това какви са причините. В документите има официална информация, според която и двете страни трябва да се придържат към, а, към шведското законодателство. Като говорим за това задължение за присъединяване към профсъюзи, ние оставяме на страни въпроса за вероисповеданията. Така че оставяме петицията открита, няма желащи за изказване и продължаваме към точка 28 от дневния ред. Не присъстват представители на вносителя на петицията. А, Напротив. Господин Тобиас Кинг. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до моята собствена петиция, нека да изясня какъв точно е въпросът. Това не е случай, при който а, има съмнение за нарушение. Това е случай, при който комисията многократно постигна споразумение, че има нарушаване. Okay. So this is a case where the commission... В този случай комисията многократно се съгласи, че има нарушение – И а, от 5 май 2007 година комисията постигна споразумение, че закон на Обединеното кралство противоречи на а, регламент на Европейския съюз. Това е директива 2004-38 и тя се занимава с свободата на движение. Въпреки това, на законодателството на Обединеното кралство изисква виза от граждани, които не би трябвало да представят такава. В алинея 3.4 имаме противоречие с директивата. Въпреки а, това, че нарушението беше установено многократно, няма промяна. Вместо да започне процедура по нарушение, комисията си търси е, причини да не предприема действия. Аз бях уведомен наскоро, че на комисията са и необходими е, и е необходимо допълнително време, за да се занимае с е, някои странични въпроси. Ясно беше още при пръв прочит е, на измененията, че те нямат отношение към въпроса. Те се занимават с е, отдели от е, английското законодателство, които не са свързани с моята жалба. Според мен това е тактика за печелене на време. Според мен необходимо е да се предприеме действие за по-малко от две години. Така се предвижда от европейското законодателство. И в тази светлина, госпожо председател, моля комисията да вземе предвид времето, което беше използвано от комисията и да призове комисията да предприеме действия. Моля комисията Пети да включи този въпрос в дневния си ред след 6 месеца, за да се проследи прогрес. Благодаря. И сега давам думата на комисията. Преди да отговоря на господин Кинг, искам да упомена, че Тази петиция е свързана с съответното забавяне а, за въпроса за освобождаване от визи. Това, което каза господин Кинг, наистина е вярно. Комисията а, неколкократно го извести, че има нарушение в английското законодателство, което транспонира Директива 2438 за правото на европейските граждани и членовете на техните семейства да се движат свободно в рамките на Европейския съюз. Това е нова директива, която е която кодифицира а, общностното законодателство – определят се инструментите на това законодателство. Тази директива трябваше да бъде изпълнена до април 2006 година. Тя не е изпълнена на време от всички държави членки. А, има няколко, законодател... няколко нарушения. Последното беше приключено през ноември 2008 година. През декември 2008 комисията направи доклад за приложението на директивата, в който се определят около 1100 нарушения в държавите членки. Нарушението, упоменато от господин Кинг, е включено в тях. Очевидно, Необходим е определен подход. Не можем да започнем процедура по нарушения за 1100 такива. Необходимо е всички те да бъдат разгледани заедно. Така че ще има едно уведомително писмо до Великобритания и до останалите държави членки. В доклада от декември комисията опомена, че Проблемите, свързани с визите, са тези, които са най-трудни за разрушаване. А, именно по този начин най-често се нарушават правата на гражданите на Европейския съюз. Израз на сериозността на този въпрос комисията се зае с проследяване на приложението на директивата. Държавите членки получиха насоки за това как да предотвратят подобни проблеми. Вярно е, че изменението на закона в Великобритания се прилага от юни 2009 година. Решението беше беше взето решение за разглеждане на всички въпроси заедно. И за съжаление за господин Кинг това означаваше, че а, що се отнася до нарушението упоменато от него, ще има забавяне. Толкова за тази петиция. Благодаря. Колега Уолис. Колегата Уолис. Благодаря, госпожо председател. А, не предлагах да участвам в тази петиция, но тъй като съм представител на Великобритания, получавам много писма от засегнати лица. Радвам се да чуя казаното от комисията а именно, че всички тези жалби ще бъдат разгледани заедно в една процедура по нарушение, но не беше казано кога ще се случи това. Бих оценила, ако ни известите. Желаещи за думата? Съгласно стандартната процедура, комисията се свързва с всички държави членки, с списък с всички нарушения. Първото заседание, първата среща с първата държава членка е следващата седмица. Писмото до властите в Великобритания, в което се упоменават всички нарушения, се очаква да бъде изпратено в рамките на от 4 до 6 седмици. Настоявам да се изясни. Казахте, че ще има срещи с държавите членки, т.е. да разбирам, че има възможност е, писмото да не бъде изпратено а, в зависимост от това какъв ще бъде изхода на тази среща. Това, което в момента се случва, е, че ние изпращаме писма на всички държави членки, които съдържат е, всички тези 1100 нарушения. Молим ги за техните а, съображения и коментари. Възможно е да сме пропуснали някаква част от законодателството, което транспонира или изменя, или изменя нещо, така че държавите членки по този начин имат възможност е, да реагират възоснова на своите забележки и наблюдения. Те ни изпращат разяснения. След което се надяваме нашия списък с нарушения да стане по-малък. И в случаите, в които имаме наистина нарушения, ще има писма за официално уведомление. Credo che non ci sia dubbio che questa petizione necessiti di rimanere aperta per... Благодаря. Ситуацията е ясна. Оставаме петицията открита и чакаме допълнителна информация. Ще се опитаме да разгледаме петиции от 29 до 32 тъй като те са свързани с една и съща генерална дирекция от е, комисията. Ще се постарая да ги разгледаме бързо и да продължим нататък, тъй като вносителите, са, вносителите присъстват. И така, петиция 29 и давам думата на следващия говорител. I can cover basically all the issues of, uh, or most of the issues in one intervention. Ще се постарая да говоря по всички петиции наведнъж. Ние също получаваме много жалби относно забавяния в а, а, кандидатури за получаване на право на пребиваване. Директивата за свободното движение на европейските граждани не е много ясна, но въпреки това има строги крайни срокове в общностното законодателство. Членовете на семейства на граждани от трети страни трябва да подадат своето заявление до 6 месеца преди а, влизането в страната. Наскоро а, имаше промяна на длъжности от един отдел в друг и по този начин забавихме разглеждането на някои случаи. А, Заявленията бяха забавени с повече от една година. Това засегна много засегна всеки граждани на Европейския съюз или а, на трета страна в Обединеното кралство. Имаше намеса от страна на Европейската комисия. Помолихме да ни бъде предоставена информация за всички законодателни, административни органи... и организационни мерки, които ще бъдат предприяти, така че да се справим с това забавяне и да се подсигурим, че ще се спазват за в бъдеще задълженията по директива 38-2004 това се случи през март 2009 година. А, граждан... Властите в Великобритания отговориха през май. Заявиха, че а, те потвърждават факта, че е имало забавяне. Потвърдиха сериозността на ситуацията. Беше изработен всеобхватен план – както се изисква от общностното законодателство. Той трябва да бъде изпълнен до, до декември тази година. Беше, бяха увеличени ресурсите и всичко това беше в съответствие с договорите на Европейския съюз. През февруари на седмица се вземаха повече от 5000 решения на седмица, а през май повече от 15 000. Така че виждаме, че а, Великобритания се е ангажирала да предприеме мерки за разрешаване на проблема. А що се отнася до жалбите, които получаваме, виждаме, че има прогрес. Комисията регистрира около 150 официални жалби. И това подчертава сериозността на проблема. Най-важното обаче е, че в Великобритания може да се кандидатства за пребиваване само по почтата. Необходимо е да се попълни формуляр, да се прикрепят необходимите документи и да се изпратят в Вътрешното министерство. За съжаление на заявителите, необходимо е да се предостави и паспорт. По този начин на съответните граждани съответните граждани биваха възпрепятствани да напуснат Обединеното кралство. От 6000 от в момента съществува разпоредба за връщане на документите в срок от 10 дни, т.е. оригиналните документи, необходими за пътуване, не се задържат вече. Освен това, има определена телефонна линия, на която може да изискате вашия паспорт да ви бъде върнат. Така че ние сме доволни в, повече, в по-голяма или по-малка степен от предприятите мерки, но ще продължаваме да наблюдаваме как тези мерки на практика се изпълняват. Продължаваме да получаваме жалби, но както казах, някои от жалбоподавателите ни информират, че техните документи междувременно са били издадени. Това е по отношение на петициите в точка 28, с изключение на петицията на господин Кинг. Друг сериозен въпрос, свързан с транспонирането на директива в Великобритания, е свързана с петиция 29, а именно постоянно пребиваване. Както знаете, директивата за първи път въвежда право за постоянно пребиваване за лица, които са пребивавали в съответната държава членка в продължение на 5 години. Тълкуването на Великобритания на тази част от директивата изключва всички граждани от новите държави членки – те не могат да получат да, разрешение за постоянно пребиваване преди 2012 за Румъния и България конкретно. Тъй като в директивата се предвижда съответните пребиваващи да са живели в Обединеното кралство като граждани на Европейския съюз в продължение на 5 години. ние осъществихме контакт с съответните лица. Нашето тълкуване беше отхвърлено и това е точка покрита от доклада за прилагането на директивата. И това ще бъде точка, която ще се покрие и от процедурите, процедурата за нарушение срещу Обединеното кралство. Моля, прекъснете ме, ако се отклоня. Следващият важен проблем, покрит от Директива 31 е проблема за изключване от визи, за освобождаване от визи за а, членовете на семейства на граждани а, с а, карта за пребиваване. Тук отново имаме препратка към петицията на господин Кинг. Този проблем е приложим и по отношение на петиция 31. Що се отнася до петиция 32? Тя обединява някои аспекти на петицията на господин Кинг и петиция по точка 31. Тя се занимава с политиката за издаване на визи на Великобритания. Има жалби, според които а, властите в Великобритания а, проточват с години издаването на виза а, за Великобритания. Отново този проблем считаме за изключително сериозен, получаваме много жалби. Заехме се с този проблем, той беше отчетен и в доклада от декември 2008 за приложението на директивата, както и в насоките от юли 2009. Надяваме се тези два документа заедно с сътрудничеството, което продължава между комисията и държавите членки, ще допринесе за разрешаването на тези проблеми. Този въпрос ще бъде разгледан заедно с властите в Великобритания и ще бъде включен в писмото за официално уведомление. Междувременно се надяваме властите в Великобритания да вземат навременни мерки междувременно и тези проблеми да бъдат разрешени. Така, това са петициите, по които а, е на лице право на вносителите на петициите. Thank you. I mean, on this occasion, I'd, I'd like to thank the Commission uh, representative for obviously uh, all the work that they are trying to do to, to pressurize. Искам да благодаря на комисията за усилията, които те положиха да принудят властите в Обединеното кралство да действат. имам два въпроса, по които се нуждае от пояснение. Права ли съм, ако допускам, че Обединеното кралство, което е единствената държава сред държавите членки, която изисква паспортите да бъдат прилагани, изпращани по почтата. И на второ място, много интересно ми бе да чуя за това отклонение от тълкуването на изискуемия 5 годишен срок Несъмнено, това е въпрос, по който трябва да се излезе с ясно правно становище. И на базата на това становище ще може да се прецени всъщност кога е започнала процедурата за неизпълнение. Благодаря на госпожа Уолес. Искам също и аз да получа яснота, но би било полезно и за колегите. И слушахме комисията. Мисля, че така изчерпахме точките до 32 включително за тези процедури за неизпълнение. Можем да възприемем различни гледни а, точки. И мисля, че сега изчерпахме тези петиции до 38 или не? Благодаря, госпожо председател. А, ще се върна на петицията по точка 30. Там нямаме нарушаване на европейското право, но всъщност всичко до 300, т.е. до 32 с изключение на 300, аз всъщност го изчерпах със своите коментари. И така. 29 я изчерпах. 28, 31 и 32. Опитах се да ги обединя, тъй като темата бе една и съща. Сега ще отговоря на въпроса на госпожа Уолас. Доколкото ние знаем, Обединеното кралство е единствената държава членка, в която съществува система за внасяне на документи чрез почтата. В някои държави това е допустимо, но то не е единствената възможност. Там можете да отидете в общината и лично да си подадете документите, докато в Обединеното кралство документи се подават единствено и само по почтата. От гледна точка на европейското право няма предвидена подробно разписана процедура – за е, подаването на документи. И петгодишният срок за пребиваване. Комисията в доклада по прилагането на директивата от 2008 година споменава, че това е сериозно нарушаване на европейското право, то противоречи на европейското право и именно към това са насочени и усилията на властите в Обединеното кралство да преодолеят тези пропуски. Поддържаме връзка с властите относно тяхното тълкуване, но тяхното становище към момента е, че няма да променят позицията си. Сега, ако можем да преминем към а, точка 300, за да приключим с тези петиции от Обединеното кралство. Да, добре. И това ще бъде последната точка. Заповядайте. Благодаря. Има много кратък въпрос за 5 годишния срок. Има ли държави и членки, които прилагат това правило и ако да, те как го тълкуват? По какъв начин? 5 години, независимо дали е от датата на членство в Европейския съюз или считано от датата на членство? Белгия прилага това правило. Директивата е много простичка. Там се казва след 5 години непрекъснато пребиваване. Белгийските и английските власти казват да, това този 5 годишен срок се считате, че тече съобразно директивата. Ако законосъобразно се пребивава, се счита, ако държавата е членка от 2007, то тогава срока се счита, че започва да тече от 2007 година. А ние смятаме, че не е правилно да се изключва периода, на законосъобразно пребиваване преди членството на държавата в Европейския съюз, в случай, че лицето отговаря на всички други условия и самия е европейски гражданин. Такова е положението и в Белгия. Тълкуването е едно и също и в Белгия, и в Обединеното кралство. Благодаря. Ще изчакаме повече пояснения от властите в Уединеното кралство. Времето ни тече. Нека да продължим по дневния ред. Ще разгледаме две петиции 40 и 41. Не, 41 и 42 председателката се поправя. Господин Дейвид Бек. Благодаря. Най-напред позволете да благодаря на комисията, че ми дава възможност да внесем своята петиция, да я разясним. Става дума за възстановяване на средства от Европейския съюз за Израелския комитет за застрояването, разрушаването на сгради. Десетки хиляди палестински домове са разрушени, 165 къщи са възстановени. Може би ще си кажете, че това е капка в морето от хуманитарна гледна точка, но това е от огромно значение за тези 165 семейства. Всъщност това са 165 прояви на палестинци и израелци съвместно а, против разрушаването на дове и възстановяването на семейства. Това е символичен акт, който се поддържа и по този начин се окоръжава а, активно израелското, палестинското и гражданското общество в света. Политиката на Европейския съюз предвижда да се подкрепя решението на двете държави в Близкия изток. Унищожаването на палестински домове през тези 60 години доказа, че това не е решение и гражданското общество сега очаква от Европейския съюз да предприеме нещо повече от протестиране – и да намери справедливо решение. Осигуряването на сериозни средства за финансиране на ICAT, на Израелския комитет срещу разрушаването, е именно а, такъв акт. Първата стъпка към намиране на справедливо решение, както президента Обама е, е именно спирането на това разрушаване – и спиране на прогонването на палестински граждани за изграждане на израелски селища. Определено Европейския съюз трябва да застане на страната на президента Обама по тези въпроси и трябва да предвиди сериозна финансова помощ на Израелския комитет за изпълнение на техните проекти. От 2002 до 2007 много такива проекти са били подготвени бе внесено предложение за засилване на изпълнението на тези проекти, но това бе отхвърлено. Комисията за оценка а, даде много висока оценка на тези проекти, като те получиха 85% одобрение и само 70% за методологията. Това се дължеше на факта, че много малко палестински а, партньори фигурираха в предложението под необходимия минимум. Ако всички критерии са изпълнени и предложението бе съобразено с всички изисквания, то можеше ли тогава да се пренебрегне предложената методология и да се подкрепи проекта? Дали комисията ясно е разбрала какво цели предложението? а, палестинците често отказват официално да влизат в партньорски взаимоотношения с Израел поради страх. А Израелския комитет работи неофициално и много резултатно с а, много палестински партньори. В същото време се отнася с разбиране към нежеланието на тези палестински граждани да официализират своите взаимоотношения с тях. Така че все още не съществува палестински партньор в официален смисъл. Но дали това е единствената причина за отхвърляне на предложението? Ние а, разбираме, че а, това отрицателно решение на Европейския съюз, според някои а, твърдения, се дължи именно на това. Не можем да пренебрегнем съществуващите а, фактори и ICAT, и Израелския комитет трябваше да закрие своя център в Ерусалим, да намали брой на служителите си от 8 на 4. Ние си даваме сметка, че комисията високо оценява дейността на Израелския комитет и приноса, който това НПО прави с оглед на по-доброто осведомяване на обществеността в Израел за трудностите, пред които са изправени палестинците там. Затова се обръщаме с молба към Европейския съюз да преразгледа своето решение, да не загърбва Израелския комитет, защото ако е невъзможно да бъде преразгледано това решение, молбата ни е да се намерят други начини и канали за финансиране на дейността на Израелския комитет. Айкат. Представителя на комисията, моля. Майкъл Дохарти. Мисля, че няма кой знае какво да допълним към казаното относно политическата предистория. На 18 юни външните министри одобриха решението си за процесите в Близкия изток и се изказаха против разрушаването на палестинските домове. Може би има едно а, неясно възприятие на дейността на Израелския комитет Тайкат. Ние не финансираме организации, но чрез програмата за партньорство за мир можем да финансираме отделни проекти. Така че това решение не е отказ от финансиране на а, комитета, е просто не финансиране на определен проект. Това е бюрократично разграничение, но е важно. Израелският комитет срещу разрушаването на жилищни сгради е получавал нашата подкрепа в много случаи. Високо оценяваме тяхната дейност и приноса им по отношение на осведомяване на общественото мнение в Израел за тяхната дейност. Надявам се, че ще можем и в бъдеще да ги подкрепяме. Що се отнася за организацията NGO Monitor, наблюдение на НПО-тата, организацията на господин Стайнберг, а, те се произнасяха против Израелския комитет и други НПО-та. А, освен това са критикували финансирането и на различни други проекти на тази организация. Три проекта сме финансирали между 2000 и 2005 година а, за над милион и половина евро. А, мисля, че това, което можем несъменено да заявим е, че Angel Monitor в а, със своите становища в израелската преса застъпва собствени а, виждания и не смятам, че би било и проблем. Ако желаете, можем да ви представим тези материали. А, било е оказано давление и срещу Израелския комитет и NGO Monitor в отношение на това предложение. Предложението само по себе си беше добро. Ставаше дума за много а, ограничено финансиране за доста голям брой проекти. И нещата са наистина съвършено простички. Нашата служба за техническа помощ в Ерусалим вече отправиха му оба към NGO Monitor да свалят тези материали от техния вебсайт. Последния път, когато проверихме това, не бе направено. Предложението на ИКАТ, което сме обсъждали и с писма и в разговори, бе такова, че ние ги помолихме да го допълнят те са внесли такова ново предложение, доколкото разбираме от представителството в Телавив и има всички шансове това предложение да получи финансиране. Те, този проект е допустим за финансиране, така че очакваме предложението на тази организация да постъпят при нас. Благодаря. Много внимателно изслушах отговорите и се надявам, че ще се стигне до едно послание, което да гласи, че Европейския съюз застава за тази великолепна организация. Тя е изключително важна организация. И както бе казано тук, тя дава своя принос за справедливото решение на двете държави в Близкия изток. А, иначе много опростенчески се гледа на нещата. Израел разрушава нещо, ние плащаме и то се възстановява. А, ние само плащаме, ние не сме фактор така се разглежда Европейския. Те плащат. Те не са главни играчи, главни фигури. Затова е важно да усетят нашата сериозна подкрепа и това ще градивно и много се надявам, че от хвърлянето на този проект е било повод на някакво <clears throat> неразбирателство и се надявам, че наистина това е преодоляно. Разбирам това, госпожо Уолис. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вносителя, че ни запозна с този въпрос. Искам да благодаря на представителя на комисията за изключително внимателния отговор и а, добре претеглена реакция по този въпрос. Ние, като Европейски съюз, трябва да покажем, че се придържаме към своята политика. Вие сте го направили по чудесен начин. Остава един въпрос обаче. Явно, че те са подготвили и други проекти. Възможно ли е да ни бъде казано какви са били тези проекти? тъй като това ще оталожи страховете или притесненията относно приложената процедура. Когато изчетох отговора за първи път, отговора на комисията, малко се притесних – за този обмен с NGO Monitor. Не бях съвсем наясно с естеството на, този, на тази кореспонденция. И ако комисията получи възможност да се запознае с тази кореспонденция, това би било добре. Подобно на вас, аз също е, знам, че тези материали продължават да стоят в вебсайта им и би трябвало да последва някаква реакция за това и да бъдем уведомени за нея. Надявам се, че можем да оставим този въпрос открит за известно време. Господин Дилан, Моля да ме извините, че ще удължа тези разисквания. Тук не искам да засягам някакви политически съображения съвсем. Не. Вчера чухме едно представяне. Това реше... каза се, че решението било погрешно поради лошо администриране и това е въпрос, който трябва да бъде отнесен към омбудсмана, но решенията, които се взимат по отношение на кандидатстващи за финансиране от Европейския съюз проекти, засягат конкретните процедури. Следователно, дали се стига до погрешна преценка по финансирането на проекта, дали има други начини за отстраняване на допуснатите грешки. Ако смесим всички тези неща, то тогава може да се стигне до субективизъм. Все едно, че имаме конкурс за красота. И това би било погрешно. С процедурата за разпределяне на средства ние целим обективност във всички процедури. Нашия парламент ясно е заявил какви са му политическите позиции. Ние не сме политическа комисия. Ние не прилагаме политическите послания на парламента на практика. Ние би трябвало да се съсредоточим върху жалбите и петициите на гражданите. Можем да обсъждаме дали тези петиции са допустими съобразно критериите, но според мен тази петиция, процедурата по тази петиция трябва да я закрием. Ако има причини, независимо от информацията от комисията, да решим, че решението е било погрешно, то тогава въпросът трябва да бъде отнесен до омбудсмана. Трябва да положим усилия тогава, когато има политически въпрос, да не смесваме нещата. Иначе ще се натоварим с прекалено много работа, с която няма да се справим. Това е моето предложение. Благодаря, госпожо председател. Не съм член на тази комисия, но по време на предходния парламент представлявах палестинската делегация и затова искам да подкрепя вносителя на петицията и всички онези, които се застъпват за подкрепа на тази организация. Финансовата подкрепа е много важна за тази организация. Ако отхвърлим, ако се откажем от тази подкрепа, ще изпратим а, лошо послание. Ако се вгледаме в положението, а, на място, разрушаването на домовете, което и в момента протича, а, то е в нарушение на всички законови норми. Искам да кажа нещо и в отговор на преждеговорещия. Ясно е, че това е жалба от една организация, която смята, че спрямо нея са се отнесли несправедливо. Освен това се упражнява и политически натиск на места от други организации срещу тази организация. Така че тук не става дума за разпределяне или написване на доклад. Тук говорим за нещо, което отива много по-далече. Този проект засяга и двете страни в спора. В миналото подкрепа е била оказвана и сега аз не разбирам защо има отказ за оказване на подкрепа. Може би не е нужно днес да получим отговор, но не. има ли други организации, които са получили финансова подкрепа и съобразно какви критерии е станало това? Ако получим тази информация, ще можем да преценим положението по-ясно. Би било полезно да получим повече информация. Госпожо председател, Нека да избегнем от опасността да се занимаваме с аспекти, които нямат отношение към ежедневната ни работа. Моля ви, нека да се въздържаме от това да разглеждаме е, въпроси, които са от емоционално естество. Добре, те са чувствителни въпроси, но в съответствие с нашите правила и нашите правомощия, ние трябва да разглеждаме само нарушаването на европейските права на европейски граждани. До тук. Не можем да се впускаме в толкова много случаи, които добре. Те са от високо чувствително естество, имат голяма важност. Що се отнася до, до морала, те имат отношение така, както и много други. Но нека не попадаме под иллюзията, че и ние сме върховните съдии. Трябва да се придържаме към своите изключителни правомощия и към своите правила, така че да се занимаваме само с проблемите, които е, имат отношение към нашата комисия. Благодаря. Един въпрос към господин Бостинаро. Петицията е представена от е, европейски гражданин от името на клон в Йорк на организация в Палестина. Мисля, че това е петиция и трябва да вземем решение дали тя е допустима, дали трябва да я обсъдим. Това не е петиция на европейски граждани за асоциация, която а, няма офис в. А, няма седалище в Европейския съюз. Не съм адвокат, но къде точно е нарушено европейското право? Може би имаме европейски орган, може да имаме европейски гражданин, но когато е на лице нарушение на европейско право и Европейската комисия счита, че съществува такова нарушение, то в този случай въпроса има отношение към нашата ежедневна работа. Но нека не се впускаме в а, много тълкувания. В този случай сме заплашени от а, едни безкрайни дискусии в нашата комисия и на практика ще се окаже, че рушим своя собствен престиж. Това, което можем да направим е да разглеждаме само проблемите, които имат отношение към европейските граждани и нарушението на европейски права. Точка. Госпожо Лолис. Може би разглеждам по твърде упростен начин въпроса, но Вносителя на жалбата е а, европейски денокоплатец. Той има право да знае дали европейските пари се разпределят в противоречие на системата за прозрачност. Необходимо е да се разгледа кореспонденцията. Това, което аз искам в допълнение от комисията е да ни уведомят какви точно други организации са получили финансиране. Тази информация би била полезна за тази организация. Не моля за нищо повече от това и смятам, че по никакъв начин това не може да навреди. Искам само да добавя, че съгласно договора, член 194, тази петиция е допустима. Мога да ви цитирам текста, ако желаете. Ораторът цитира законодателния текст. И ако за не... видим какъв е правилника, процедурния правилник, ще видим, че това е един деликатен случай. Ето защо ние трябва да го разгледаме, дори ако това означава, че има риск Израел да бъде обиден. Смятам, че ние трябва да разгледаме този случай, макар и след това да имаме проблеми с Израел. Смятам, че е необходимо да направим всичко, което трябва. Ето това е част от процедурния правилник. Извинявам се, но аз тук не лобирам за когото и да е. Момент, ред в залата, моля. Господин Виланд. Тук не говорим за правото на организация или а, физическо лице да подаде петиция. Проблема тук не е от политическо естество. Не става въпрос за политическите задачи на дадена организация. Моля ви, не ме принуждавайте да разглеждам документация от преди години. Но ако разполагаме с 100 евро, добре. Но когато дадена организация представлява нещо, което не се подкрепи от мнозинството в парламента, това означава, че има начини а, дадената петиция да бъде приключена. А ако комисията е получила информация, според която всичко върви по план, а, това а, би било различен случай. Тук обаче жалбата говори за грешка при разпределянето на средствата. В този случай съответната организация може да се обърне към комисията по петициите. Когато обаче някой твърди, че комисията по петициите не е взела правилното решение, смятате ли, че ще бъде добре тя да преразглежда решенията на други комисии. Ние нямаме правомощие да оценяваме решенията, които се вземат другаде в този парламент, независимо за коя комисия става дума. Тук говорим за процедурни аспекти, за разпределение. Информацията на комисията е напълно достатъчна. Защото лошото администриране, както казахме вчера, в случай, че такова е на лице, то а, в този случай въпросът попада в компетенциите на омбудсмана. Ако дадена организация счита, че в процедурата е допусната грешка, то те трябва да се обърнат към омбудсмана. Това не спада към отговорностите на комисията. Вижда се, че е на лице прозрачност. Виждаме какво е финансирането получено от дадена организация. Така че тук също нямаме каквато и да е отговорност или задължение. За това смятам, че не е правилно да държим открита тази петиция. Добре, считам, че а, това становище е изключително важно, така че ние трябва да определим границите на своята дейност и това, с което омбудсмана се занимава. Това ще направим при друг удобен случай. Сега искам да се позова на член 1. Това е правило, което определя което определя правото за подаване на петиция. Цитира се на английски. Така че това, за което става дума, е, че а, имаме едно а, доста широко определение. Смятам, че тази петиция е свързана с точки, които а, с, имат отношение към Комисията по външни работи. За това днес а, Приключваме тази петиция. Бяха повдигнати важни въпроси, но смятам, че е необходимо да изпратим бележка на комисията, която е отговорна за тези въпроси, а именно комисията по външни работи. Така стигаме до следващата точка, точка 42. Виждам, че времето ни за тази сутрин свърши, а не сме приключили. И така, извинявам се на вносителя на петиция под номер 42 за това, че не успяхме да я разгледаме. Всички останали точки ще бъдат включени в дневния ред за следващото заседание. Закривам днешното заседание. Моля членовете да потвърдят становищата си по точка Б. По този начин започнахме заседанието вчера. Това са петиции предложени да бъдат приключени. А, нуждаем се от това потвърждение в писмен вид и Очакваме писмения отговор на комисаря. Заседанието е закрито.